Iniziamo, anche se molti colleghi ancora non ci hanno raggiunto, ma il tempo passa e alle 4... Добре, колеги, нека да а, пристъпим към работа. Времето тече, а тази част трябва да я приключим до 16.40, защото след това ще говори пред нас господин Кретан от а, Сметната палата. Та нека да пристъпим към този така важен семинар. И така, в хранителната верига а, производителите, фермерите са а, в доста неблагоприятно положение. Резолюцията на Европейския парламент от миналия декември а, бе резултат от работата на нашата комисия и се занима с структурата и функционирането на хранителната верига. От голямо значение са приходите, те често пъти са не защитени, не сигурни, което предотвратява инвестициите. Да, потребителите плащат висока крайна цена, но това не е на всяка цена води до повече приходи за производителите. Е, е, трябва да разгледаме рамката за конкуренцията на Европейския съюз е, в контекста с тази тема. За това се радвам да приветствам нашите експерти. Професор Катрин Деконт от университета Нант, професор Ана Рели от Бари, професор Яна Рели, извинете, от Бари. И Люк Бодигел от CNRS Франс. Първо давам думата на професор Делконт. Всеки от вас разполага с 15 до 20 минути да ни запознае с изследването си. След това ще дадем думата на колегите за въпроси. След това ще имате възможност да отговорите на тези въпроси. И така заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Предмета на настоящия доклад е да се анализира положителното право на конкуренцията в приложение към селското стопанство. На второ място да се анализират новите предложения на комисията и по-специално тези, които са свързани с организацията на, на браншовете и които са свързани с конкурентното право. И накрая се предлагат препоръки, които трябва да отчетат спецификата на е, селското стопанство и връщането на баланс в подоволствената верига. Каква е отправната точка на нашите размисли? Отправната точка, разбира се, е член 42 от договора, член, който казва, че правилата, свързани с конкуренцията, се прилагат към производството и търговията на селско продукти по приложение 1 само – до толкова, доколкото това се определя от съвета в е, е, Римския договор и от тук нататъка вече е, взети решения от съвета и от парламента. Та това е отправната точка. Този член 42, който потвърждава спецификата на селското стопанство и който потвърждава социалната функция на общата сълско-стопанска политика. Тази социална функция на ОСП трябва да бъде отчитана при прилагането на конкурентните правила. Как се отразява този принцип в общностното право, свързано с конкуренцията? Първото отражение е регламент 2662 регламент именно, който постановява това приложение на конкурентните правила към земеделието. Този регламент от 1962 година всъщност преобръща логиката на член 42, защото, както ви казах, според този член 42 конкурентните правила се прилагат само при решение на съвета. А регламента, за който ви говоря, всъщност обръща тази първоначална логика, като твърди първо, че Два принципа от конкурентните правила са приложими към селско стопанство и само някои изключения могат да бъдат приемливи в селско-стопанската политика. Тази нова схема, която с обърната логика, възоснова на принцип изключения, е отразена в 2662, но и в следващия регламент – който го замества след това. И също така в регламента за организацията на общия пазар. И също бих казала в предложенията на комисията и в тълкуването на съда при разглеждането на изключенията. В обобщение можем да кажем, че отправната ни точка беше определено приложение което от съвета. А от 62 година САН всъщност имаме обръщане на логиката, защото се прилагат само конкурентните правила и се приемат само някои изключения. А тези изключения се ограничават само до правото на, на съглашение между групи. Кои са тези практики? Практики свързани с националните организации на пазарите. Всъщност това ще изчезне, защото тези национални организации на пазарите също ще изчезнат. Второ изключение засягаше необходимите споразумения, за да се постигнат целите на ОСП. И накрая, трети вид изключения, изключения, които в момента са в член 176 от, общ, от Организацията на а, Общия пазар, които засягат а, някои от а, споразуменията между организации. И всъщност се оказва, че от 1962 година насам конкурентната политика всъщност доминира над ОСП приложението на правилата и от комисията, и от съда е изключително рестриктивно. По този начин има функционална иерархия между конкурентната политика и ОСП. Иерархия, която в никакъв случай не присъства в текстовете на договорите. Каква е предложената рамка в предложението 626 е, за организация на общия пазар. Общата рамка на предложението е да се разширят правилата за някои сектори, като плодове и зеленчуци, като виното и до някъде е, и в млякото. И всички тези правила да се разширят до всички сектори. И по-специално правилата, които засягат е, признаването на е, производствените организации или междупрофесионалните организации. И накрая има размисли за договорните отношения, но това вече е включено в регламент от 14 март 2012 година. Сега във връзка с предложенията, свързани с професионалните организации трябва внимателно да се разгледа член 106D, защото този член 106D въвежда нещо ново и то доста изненадващо, защото се въвежда забрана за доминираща позиция, забрана, която не съществува в конкретното право. Всъщност този член забранява на организациите да се намират на доминантна позиция. А общностното право санкционира единствено злоупотребата с такава доминираща позиция. Никога и никъде не се забременява самата доминираща позиция. Така че това вече противоречи на конкурентното право. Този текст самият той е в противоречие с друга разпоредба от предложението, а именно член 111. Защото, за да се считаш за представителен, за да се счита за представител на една организация, тя трябва да бъде доминираща. И накрая тази разпоредба противоречи с целите в, в преамбюла, например, в точка 85 от преамбюла, защото една от целите на този текст е наистина да се засили съсредоточаването на операторите и да и засили тяхната договорна сила спрямо техните економически партньори. Когато става въпрос за договорни отношения, тук ще минем набързо, защото предвидените разпоредби в предложението са одобрени от е, регламента 261 от 2012, е, като се препотвърждава задължение за писмени договори за всяка една млечна доставка. Сърцевината на предложението, според нас, засяга конкурентните права. Правила. Тези правила не изменят по никакъв начин принципа, според който правилата са приложими към селското стопанство. Препотвърждава се приложимостта принципно на тези правила и се запазват същите изключения с много малки разлики, но една разлика има, която е по-съществена, а именно тази забрана да се намираш на доминираща позиция. Когато говорим за тези конкурентни правила на равнище селско-стопански производители, има едно изключение от положителното право, именно за да запазване на клаузите, свързани с цените и се въвежда новостта, свързана с забраната за доминираща позиция. Сега, когато говорим обаче за междупрофесионалните организации, няма някаква съществена промяна, ако не е това разширение на изключението, което преди засягаше единствено плодовете и зеленчуците. Сега в заключение на това предложение е, от областта на конкуренцията може да се каже, че въведените промени остават е, маловажни, въпреки особено амбициозните цели, които се обявяват в преамбюла, в частност, именно засилване на договарящата сила спрямо економическите оператори. Може да се каже също, че тези промени от правов характер повдигат доста въпроси, свързани с ефективността на предложения механизъм в сравнение с целите, които искаме да постигнем. И накрая можем да кажем, че това предложение потвърждава отново върховенството на конкурентната политика спрямо ОСП. Какви препоръки правим? Първо се опитахме да предложим някакъв набор от препоръки, за да могат да се постигнат следните цели. Първо, да се възобнови баланса в продоволствената верига и да се даде на селското стопанство е, регулаторна рамка, която да е способна да отчете всички специфики от селскостопанския отрасъл. Другата цел е да се действа така, че е, професионалните организации и селските стопани да бъдат истински оператори в това регулиране. И накрая да се позволи постигането на целите на ОСП. И то така, че те да се прочетат в светлината на миналите промени, но най-вече и в светлината на бъдещите промени в рамките на бъдещата реформа. И всичко това, разбира се, с цел подобряване на последователността и логиката между текстовете, които се прилагат към селското стопанство и съответно последователността на приложението на тези е, законодателни актове от комисията днес и от съда. Така че предложенията, които правим, отразяват едновременно положителното състояние на правото и тази схема принцип изключения и необходимостта да се засили ефективността на изключенията. Сред препоръките, разбира се, ще, спрем, ще се спрем в момента само на най-съществените. Сред тях е, има е, някои, които засягат е, конкурентните правила. Член 144, изключенията свързани с целите на ОСП и е, хоризонталните организации, т.е. Е, организации на производители. Е, предлагаме презумпция за съвместимост на споразумението с правото на конкуренцията. Тоест, практиките, споразуменията на селските стопан, стопани и техните сдружения се считат, че са съвместни и че съответстват на целите на ОСП и в такъв случай просто обръщаме задължението за доказателство. А именно, комисията ще трябва да докаже случаи, в които такива споразумения по някакъв начин нарушават целите на ОСП. Втора препоръка по този член 144 е следната да се премахне забраната за а, доминираща позиция за тези организации. По отношение на междупрофесионалните организации, не сме предложили съществени изменения в текста, но си задаваме въпроса дали е необходимо или не да се запази предварителното уведомление за тези споразумения към комисията. Това остава открит въпрос, но ако остане това предварително задължение за уведомление, би трябвало в същото време да има регламент за изключения по категории, за да може да се оформи списък на клаузите или на споразуменията, на тези положителни е, договорености, които се считат за съответстващи на е, конкурентните правила. В момента, в който един такъв списък се включи или в базовия регламент, или в е, някакъв акт за изключение, тогава вече уведомлението ще стане излишно, защото самите е, оператори ще извършват оценката самите те на техните изключени договорености. Сега, ако трябва да се приеме някакъв регламент за изключения по категории за тези е, междупрофесионални споразумения, ни се струва много важно да подчертаем, че подобен регламент за изключение или за освобождаване ще е от правомощията на съвета и на парламента по силата на член 42 от договора. До толкова, доколкото става въпрос за това да се определи до каква степен конкурентните правила се прилагат към селското стопанство. А именно това е предмет на член 42 от договора. И накрая пак в областта на междупрофесионалните договорености ни се стори важно да се добави една разпоредба, която да позволи отчитането на кризисни ситуации и да се предвиди една специфична процедура, която съответно да позволи незабавна реакция спрямо някои кризи, като например това, което видяхме в областта на плодовете и зеленчуците миналото лято. Друга препоръка, която ни изглежда съществена по този член 144 и член 145, т.е. конкурентните правила, които са приложими към договореностите, е следната. Да се премахне забраната за споразумения, свързани с определението на цените, с ценообразуването. Такава забрана се обясняваше много добре до момента, в който е, работехме с обща селско-стопанска политика, която се опира на административно ценообразувано. Въпреки, че такива цени все още съществуват, те вече нямат същата функция, те вече нямат ръководната роля на е, насочване на цените, на ориентиране на цените и в такъв случай вече става е, излишно и дори и е, спорно поддържането на една такава забрана. Следователно, дали става въпрос за хоризонтални споразумения между производители или вертикални договорености между професионални, за нас е важно тази забрана да бъде премахната. И може да се отбележи, че европейското право в тази област е доста по-строго, отколкото американското право в тази материя. И накрая, със същата логика, казахме го вече, но мисля, че е важно да се припомни, ще трябва, би следвало, за да сме логични, да се премахне забраната за е, заемане на доминираща позиция. И накрая, мисля, че и с това ще приключа, защото мисля, че времето ми изтече, във връзка с договорните отношения. Членове 104 и 105, свързани с млякото, всъщност са свързани с конкуренцията, съгласно член 185. Но ми се струва, че е много важно да погледнем как стои въпроса с формализацията на писмените договори. Тук говорим за прозрачността на споразуменията. До толкова, доколкото целта е да се постигне по-добър баланс при тези споразумения. И за това изглежда, че е важно това задължение да бъде разширено до целия сектор. Прозрачността на търсенето на баланс не може да се отнася само до млечния сектор. Следователно ни се струва, че е интересно да помислим за въвеждане на правило, което ще предвижда сключването на писмени договори за абсолютно всички отрасли. В заключение на това проучване можем да кажем, че конкурентната политика, когато се прилага към селското стопанство, би следвало да отразява спецификата на отрасъла, а не да е, замазва или да изтрива тази специфика. Втора бележка за заключение. Единствено законодателно действие би могло да даде тласък и да обоснове изменение на конкурентните правила, когато се прилагат към производството и търговията с хранителни продукти и селскостопански продукти и само законодателен, е, законодателно действие може да оправдае промяна на тези правила и съответното тълкуване от комисията и от съда. Така че в е, качеството на едно проспективно и заключение, което гледа в бъдещето, нека да се върнем към първоначалното значение на член 42, за да може да се върне логиката на този член 42 и да придобие той пълните си измерения. За това какво трябва да се направи? Трябва също да се обмисли какъв е, е ключа е, и каква е основата в тази архитектура – а именно заместването на регламента 1184 от 2006 година, защото този регламент, както го казахме в началото, замества този от 62 и вече не е обосновано ползването му. Само една такава промяна може наистина да отчете спецификата на селското стопанство. Благодаря ви. Grazie. Grazie molto alla professoressa Caterine De Conte dell'Università di Napoli. Благодаря, госпожо професор. Катрин Делконт от Нант. Определено информацията, която ни дадохте, беше много интересна. Нашия докладчик Мишел Дантан е слушал много внимателно. Виждате, че имаме и академична мисъл тук Благодаря на всички, които участват в този толкова важен семинар. Имаме списък с желащи да се изкажат. Аз ще дам думата малко по-късно. Сега ще дам думата обаче на Мишел Дантан. Благодаря, господин председателю. На свой ред искам да благодаря на екипа, провел това проучване, което току-що ни бе представено. Мисля, че действително, както бе казано, Въпросът, свързан с конкурентното право и е, правомощите, дадени на производителските организации наистина е централен момент в е, реформата на ОСП. Малко сме говорили за този елемент до сега. В е, обстановка, когато разполагаме с по-малко пари, за да се управляват пазарите, ми се струва, че наистина трябва е, регулаторната рамка да бъде приспособявана, за да могат да се намерят такива ефекти, които да компенсират тази липса. Какво запомням аз от току-що представането? Е именно, че конкурентното право, което не се прилага към селското стопанство, е по-ограничаващо и имаме доста доказателства за това. Тази доктрина явно се основава върху първоначалната версия на ОСП, тази, която се опитваше да насочва пазарите и да да се занимава с приходите на селските стопани, но най-вече трябва да го признаем да се занимава с насочване на политиката. А сега вървим от е, административно определените цени към пазарните цени. Мисля, че за това става дума и, и в такъв случай би било логично наистина ние да приспособим нашето конкурентно право не специфично към селското стопанство, а поне да му върнем същите свойства, които се прилагат към останалите сектори от пазара. Това е първия момент. По-нататък. Струва ми се, и действително бе казано, че една от особеностите на саското стопанство е, че то е силно раздробено спрямо клиентелата. И мисля, че точно на това трябва да отговорим. След като сме изоставили публичната политика за управление на пазарите, искаме ли сега частната инициатива, а именно инициативата на селските стопани и на съответните браншове, да заместят тази политика? Ако отговора на този въпрос е да, то тогава трябва да се дадат съответните средства на селските стопани, за да могат да тежат на мястото си. И колкото те са по-едри, толкова повече масата ще бъде едра. Сега тук не става въпрос всъщност за бройка, дали 10, 100 или 1000. Въпрос е действително как могат те да се обединят, за да могат да работят в собствена полза. Защото вижте какво се случи в някои от секторите. Например, при захарта. Когато цените паднаха след реформата от 2006 година, именно браншовите организации сложиха в джоба си разликата, но потребителите в крайна сметка се оказаха в същото положение като производителите. Тоест и те бяха наказани от системата. Не мисля, че ние сме тук, за да наказваме нито потребителя, нито производителя. И за това мисля, аз съм работил по, по тези въпроси и до момента, в който чух това проучване, мисля, че трябва да продължаваме да мислим така, а, а именно, че това са въпросите, които трябва да обмислим днес като юристи. Благодаря, Мишел. Ожлинг е по Елизабет Йегъл. Нека да продължим. Мартин Хойзлинг и след това Елизабет Егле. Всъщност, предложенията на комисията ще трябва да бъдат дискутирани, подобрени, променени. Това е основното тук. Можем да пледираме за специални правила. Тук спомняме си пакета за млякото. Тогава се казваше, че е на лице конкурентното право и фермерите по-отделно не трябва да получават повече от 3,5% от цялостната сума. Ако погледнете млеко производството, може да имаме повече от 5%. по някакъв начин ограничаваме сега селското стопанство, а ние не искаме това да се случва. Искаме фермерите да имат по-голяма гъвкавост. Определенето на цените. Как се определят цените? Как се договаряте за цени? Особено ако сте производител. Организацията на производителите има нужда от конкретни разпоредби. Когато обсъждахме пакета за млякото, говорихме за договорна основа. Някои казват, искаме да има доброволни начала тук. Мисля, че част от сектора не би трябвало да има възможност да се организира за сметка на останалите участници. Комисията като че ли се опитва да ограничи е, производителите и потребителите. В края на веригата са потребителите и те трябва да могат да получават ефтина храна. Нито производителите, нито потребителите не трябва да бъдат наказвани. Органите, които се занимават с конкуренцията, проявяват критично отношение към механизма, който сме заложили в пакета за млякото и мисля, че и тук няма да има кой знае колко ентусиазирана оценка. Трябва да сме много предпазливи. Благодаря Елизабет Егле. И след това Марид Магинес. Благодаря. Тази сутрин имахме интересна дискусия и стана ясно, че либерализацията като че ли е нещо, което се нрави на много хора, само че възникват много въпроси. Ако правилно съм разбрала, сега ни казват, че конкурентното право е, има предимство пред сълското стопанство. По такъв начин, че старата система на разпределяне вече е твърде стара, твърде устаряла. Аз мисля, че фермерите трябва да бъдат реални участници в процеса на конкуренция. Това е тяхно право. Ако погледнем пакета за млякото и ситуацията в Германия, ще видим, че има нужда от гъвкавост. Две неща трябва да се гарантират. На първо място трябва да има списък с нелоялни търговски практики. и практики на злоупотреби. На второ място, ако фермерите трябва да играят основна роля тук, те трябва да бъдат овластени. Аз не съм сигурна, че по силата на материалното право това ще е нещо лесно. намеква се следния въпрос. Може ли да изискваме да има правна рамка, е, според която да се регулират договорните отношения между различните страни? Рамка, която да действа в целия Европейски съюз. рамка, която да бъде включена и в националното законодателство на държавите членки. Има вече достатъчно добра организация на защита на потребителите. Няма връщане назад, но от такава рамка има действително нужда. Как ние в нашата комисия ще можем да наложим нашата позиция? Майрет Магинис и след това Стюарт Агнио. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на експертите за тази толкова интересна презентация. Трябва да проучим всички аргументи, свързани с конкурентното право и връзката им с селското стопанство. Аз подкрепям коментарите на Мишел Дантан по тези въпроси. Един коментар от общ характер. Тази сутрин комисията каза нещо, което е свързано и с нещо, което изтъкнах на една среща, която председателствах сега по време на обедната почивка. Елизабет Ягле също говори по тази тема. Нелоялните търговски практики. Всъщност, има една такава нереална ситуация. Навсякъде в комисията се събират заинтересовани страни, работят по въпроса. Парламента обаче не участва пряко. През юни ще се появи доклада и в края на годината, когато работата ни трябва да приключи, ще трябва да има още повече е, работа по време на обяда ми казаха какво се случва в държавите членки. Е ясно, че във всички държави членки има проблеми относно нелоялна конкуренция и търговски практики. Някои се опитаха да приложат меко право, но експертите казват, че имаме нужда от твърдо право и трябва да има такива предложения. Ясно е, че органите по защита на конкуренцията, Генерална дирекция конкуренция и Онези, които се занимават с продажба, търговия на дребно, не желаят да има нещо подобно. Така че, Мишел, какво да направим? Не може ли да има работа на някакъв а, отделен форум? Защото в момента се работи, но по някакъв начин ние не участваме. А трябва да окажем своето влияние. Мишел Бърние Дачиан Чолош и Антонио Таяни проявяват добра воля. Аз приемам този израз на добра воля. Те са готови да действат, но трябва да видим каква ще е нашата роля тук. Благодаря. Много благодаря, Майрет. Давам думата на господин Агню. Благодаря. Имам три въпроса към експертите. Два от тях са свързани с Великобритания, моята страна, третия е с по-общ характер. Ако погледнем захарната индустрия, можем да кажем, че две организации имат доминантна позиция. Националната организация на фермерите, единствената организация, която преговаря с тези, които отглеждат растенията, от които се добива захар а, и отделно една друга организация, наречена British Sugar, която също има нещо като доминантна позиция, но като цяло няма скандал, няма проблем а, тук. Може ли да гарантирате, че една такава организация не се поставя на риск от това законодателство, което се предлага. На второ място, термина доминантен не е определен. Това означава повече от 50% от пазара. Някой има ли някаква идея? Какво точно представлява това? И се чудя дали това законодателство ще мине през нашата комисия по конкуренцията в Великобритания. Дали няма по някакъв начин да наруши нейната дейност. Освен това, това законодателство ще има ли едни и същи последици в всяка една държава членка, независимо от разликите и разминаванията в е, организацията на националните пазари? Благодаря. Да, също бих искал с благодарности към екипа от Нанския университет, защото наистина хвърля светлина върху нашата работа в момента по текста на Организацията на общия пазар. Наистина имаме конкретни положителни препоръки и пояснения. Мисля, че днес се намираме в доста странно положение. От една страна виждаме, че има атаки срещу нас, например по андивите наскоро, виждаме, че има доста странни неща, които се случват около млекопроизводителите, ограничават се техните възможности да организират бранша си и това наистина противоречи на, на организацията на економическата дейност. Тук в парламента имахме гласуван доклад на пленарно заседание, е, който аз предложих, заради това, че добавената стойност наистина минава към търговците и всъщност пада делът на печалбата на производителите от 30 на 20%, виждаме, че изобщо е, нямаме начин да излезем от тази логика на настоящата конкуренция. И наистина, ако погледнем текстовете от 62 година, даже можем да се върнем назад към договора от Рим от 57 година. Тогава наистина е имало желание чрез администрираните цени да можем да действаме върху състоянието на селските стопани. Е, за това имаше логика. А този модел се взреви от тогава, обаче договор от Рим си е още тук и в крайна сметка това е основната референция. Но новите економически правила трябва наистина да бъдат приспособени, за да можем да продължаваме по някакъв начин да сме в съответствие с договора от Рим. Предложенията, за които вие говорите и които спомена и Мишел Антен наистина ни водят до желание или воля да застанем в съпротива спрямо комисията. Мисля, че това е днешното положение и ще трябва да вървим по този път, за да направим така, че политиката да бъде последователна, логична и бюджетната политика да следва економическата политика. Иначе самите селски стопани ще платят цялата цена и ще се подиграем с тях. И в крайна сметка или големите търговци, или големите преработватели, те ще си напълнят джубовете. Това е благодаря. Благодаря, благодаря на всички колеги, които взеха думата да се изкажат или да зададат въпроси. Ако няма други желаящи, отново ще дам думата на екипа експерти, по-специално на професор Делкон, за да отговори на въпросите. Също искам да благодаря и на професор Яна Релли. Да, един първи отговор и след това ще дам думата на колегите. Първо по въпроса как се обосновава ограничаването на правата за сдружаване на е, производителски е, сдружения. Защото като се налага член 106, т.е. като се забранява заемането на такава доминантна позиция, това ни води до друго положение. От, от една страна, разбира се, противоречим на, на общностното право на конкуренцията, но противоречим също на целите. И можем да се питаме дали факта, че се ограничават тези възможности за сдружаване, не води непременно до структурно съсредоточаване на фермите, и съответно води до движение, което противоречи на политиката за развитие на селските райони, чиято цел е да се поддържа една множественост, е, многообразие на, на, на, на селскостопанската дейност. Това е една особеност, която доста ни изненада. Още повече, че контрола на такива съсредоточавания, когато става въпрос и за предварителен етап, и за последващ етап, всъщност подпомага така или иначе силните структури, които вече така или иначе заемат доминантна позиция. Ето това исках да кажа в допълнение. Сега, когато става въпрос за селско стопанство и конкуренция, идеята не е да се каже, че селското стопанство е извън полето на конкуренцията или ще трябва по някакъв начин обосновано да се ползва от изключение, но просто трябва да позволим на селските стопани и вертикално, и хоризонтално да се сдружават. По този начин всъщност пазваме основните принципи на конкуренцията, защото им позволяваме да се борят с рав... равни усилия при прозрачни условия. Ще им позволим да е, навлязат на един хомогенен пазар. Мисля, че това е минимално условие за един конкурентен пазар именно. Така че тук не става въпрос за някакво необосновано искане за е, статут на изключение. Просто става въпрос за економическа логика. И накрая, последна бележка, която исках да направя преди да дам думата на колегите. Когато говорим, че селското стопанство е економически отрасъл, да, вярно е, но това е отрасъл, който изпълнява социална функция, която не е само производството и е, търговията на дадена стока. Въпреки, че терминът не е в договорите, селското стопанство позволява най-вече да се осъществи правото на изхранване на всеки един гражданин на Европейския съюз. И в този смисъл селското стопанство наистина трябва да се разглежда специфично. Има също така и екологични функции, функции във връзка с развитието на селските райони. Не може да се разглежда като петрола, например, или както го прави е, френския орган, когато говори за млякото и сравнява производ... производството на мляко с производството на петрол. Наистина стока е, но е различна стока селскостопанския продукт. Така че ето и това може да захрани а, е, такъв един довод за а, е, специфично разглеждане на този отрасъл. Благодаря. Сега по общия въпрос който бе зададен от представителя на Обединеното кралство във връзка с захарта. Това бе господин Агнио. Е, трябва да е, видим е, внимателно докъде се простират пределите на приложното поле на този документ. в съвременния промишлен свят се обменя информация по различни начини. Идеята е, че сълскостопанските производители са в много по-неблагоприятно положение, отколкото обикновения граждан или друг производител, защото техния пазар е много нееластичен. Няколко пъти а, е, съм се опитвал да разгледам а, е, въпроса от гледна точка на цените, цените като средство за а, е, частично изменение на пазара или насочване на парич, паричните потоци. Асоциациите на селско производители са друг един инструмент за а, укрепване на позицията на един селскостопански производител. Комисията обаче а, обявява а, такива случаи за господстващо положение, защото всъщност това само по себе си не е нарушение, защото се, е, нарушение е злоупотребата с господстващо положение, но не и самата употреба, не самото е, господстващо положение. Разрешено е да сте в господстващо положение, не и е да злоупотребявате с него. Няма нищо лошо в това да се създават регионални структури, не по-големи, просто регионални, които да а, а, подкрепят развитието на пазарата. Единственото, което трябва да ни тревожи е злоупотребата с а, господстващо положение. Не бива да се а, затваря вратата пред асоциирането, пред организирането в различни видове асоциации и организации на производителите. Естествено, че е, на национално ниво и на европейско ниво има антитръстово законодателство, а пък и националните компетентни органи изпълняват е, на европейското е, право, но заедно с своето национално право. Понякога са доста тежки като цяло процедурите. Сега, британската захар. Ако имаше европейско ако имаше злоупотреба на, ни, на европейско ниво, трябва да се приложи европейското конкурентно право. Но ако нещата не стоят така, става въпрос за едно явление, което е от значение единствено за Обединеното кралство. И тогава си следвате вашето е, британско национално конкурентно право. аномалия би било да се въведе забрана на базата на европейското право. Забрана да се признават асоциации, които имат господстващо положение, защото това би било дискриминация на а, юридически лица. селското стопанство трябва да се разглежда под много особен ъгъл по отношение на конкурентното право, защото селскостопанските производители имат нужда от специална защита. Това обаче, което става на практика, е, че организациите на производителите всъщност се третират, както всяка, всяка друга, а, друга организация, за целите на конкурентното право. Те нямат избор да не се асоциират. Защото пазара има твърде ограничен и твърде негъвкав. И ако наказвате сдружаването, като го определяте като господстващо положение, това в крайна сметка може да доведе до нарастване на цените. Защото те изначално са в неблагоприятно положение. Та трябва да се търси някакво средно решение. добиването на господстващо положение, на силно присъствие на пазара, само по себе си не е незаконно и това е единствения начин а, всъщност за тях да просъществуват, да оцелеят на пазара единственото, което трябва да се следи е да няма злоупотреба с господстващото положение, което да доведе до спекулативни цени, например. Благодаря. Председателя, благодаря. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Само една кратка реакция на това, което бе дискутирано и подигнато от германската колега във връзка с договорите. Тя каза, че договорите би трябвало да бъдат налагани на европейско равнище, но просто нека да допълня нещо във връзка с задълженията. Единственото ново задължение в предложението е факта, че е, договореностите трябва да бъдат писмени. Защото съществуват много договорености, които са по национални правила. Сега ние се питахме действително каква е ползата от тези е, договорености и какво трябва да се включи задължително в тези споразумения. Тук съществува въпрос по същество, защото самата философия на договора всъщност няма да ни нанесе кой знае какво. Освен ако има някакви насърчения или санкции. Разбира се, говорим за економически насърчения или санкции, поне така разбираме ние нещата. Можем да включим най-различни задължения и изисквания за включване в текста, ако няма възможност за някаква правна санкция, няма да има никаква полза от тези задължения. Това е благодаря. Благодаря. Приключихме. Благодаря на всички за участието. Чудесно изслушване, чудесен семинар. Благодаря ви. И така, колеги, а, нека да преминем към първо към а, 15-та точка от дневния ред, понеже още не сме готови за 14-та. Това е доклада на госпожа Калниете. Така, 15-та точка сега. Рамкова програма за научни изследвания и иновации. Сандра Кълнете. Обмен на мнение. Седма рамкова програма. Тази програма се казва Хоризонт 20, 2020. Комисията предлага голямо увеличение за а, иновациите и изследванията в а, селското стопанство. Това са много важни усилия, които стават в контекста на целта да се произвежда повече и по-малко да се замърсява. От комисията представител по този въпрос е господин Баско, а думата сега има докладчика госпожа Калниете. Programma apvārsnes ir ļoti svarīga, jo faktiski tā veido kompilāciju un savēl kopā zinātnu un pētījumu. Програмата Хоризонт 2020 е много важна. Тя съчетава всички целени резултати в областта на научно-изследователската дейност, в селското стопанство по-специално. Трябва ни качествена информация в Европейския съюз, трябва да насърчаваме конкурентоспособността. Така че е много важно хоризонталната програма за 2020 година, тази за която говорим днес, Хоризонт 2020 всъщност, се прилага и спрямо така наречената биоекономика. Средствата по Хоризонт 2020 са насочени към три основни цели. Първо, изследователска дейност – в селскостопанската област, продоволствието, технически изследвания и биоекономиката. 4,7 милиарда евро са предвидени. Това са средства, които вече са заделени. Не могат учените да използват тия средства обаче за други области, за други теми. Това е много важно. Много важно условие е също така е и мултидисциплинарния подход в изпълнението на проекти и програми. Важно е изследователските центрове в Европа да си сътрудничат, да работят заедно, тогава, когато специализират сходни области. Това е нещо, от което всички само можем да спечелим. В днешно време търсенето на храни в световен мащаб се увеличава. Трябват ни повече природни блага, за да произвеждаме повече е, храни. Да увеличаваме продоволствието. Тъй, че е, не е приемливо положение, при което 30% от всичката храна, което се произвежда в развитите страни, просто се изхвърля. За да се разреши този проблем, ни трябва един комплексен подход, който да се основава на научни данни. Бих искала също да обърна внимание на факта, че комисията предлага допълнителни социално-економически изследвания и допълнителни изследвания в областта на биоекономиката – така че да се види а, е, какво въздействие ще има а, е, всичко това върху а, е, регионалното развитие и околната среда. Работих съвместно с докладчиците в Сянка и показахме максимален професионализъм, така че да успеем да напишем едно балансирано стран... становище, от което да се възползват и колегите ни от водещата комисия, тази по промишлеността. Благодаря. Сега с радост ще изслушам въпросите и коментарите ви. Państwa, дискусии. dyskusję. Dziękujemy Pani Poseł za Добре, откривам дебатите. Благодаря ви за уводните думи. Госпожа Раймерс. Благодаря. Госпожо Кълниете. С няколко университета съм влязъл в връзка и а, те са много въодушевени, много положително са настроени а, по отношение на идеята да работят в сътрудничество с а, институции от други страни. Проблема обаче основно се свежда до административното бреме. Ако ще приобщаваме а, университети към тази изследователска а, програма, необходимо да се а, упрости административната процедура. Формулярите а, трябва да се упростят сами по себе си. Знаем, че изследванията а, съществуват благодарение на, това, на творческото си естество, на новаторството си но не винаги може да се гарантира, че едно изследване ще доведе до положителни е, резултати, че всъщност ще открие нещо, така че не бива да изискваме прекалено много в това отношение, за да не задушим е, изследователската инициатива. Естествено, че трябва да има контролни механизми за парите, които предоставяме. Ние това го дължим на данакоплатеца, но правилата трябва да са по, е, по-широки, по-гъвкави. Това е важно и за земеделието, за селското стопанство. В рамковата програма трябва да стане сигурно, че е, нещата не се основяват, основават единствено на иновации, но изобщо на е, изследвания. Трябва също да видим а, е, как да съчетаем по- гладко практиката с а, научните изследвания, защото не всичко, което, всичко това, което е научно, има непосредствена практическа полза от него. Преди даден научен резултат а, да се приложи на практика, минава известно време, което се доразвива концепцията. но е ясно, че за целите на развитието на селското стопанство ни трябват повече знания, повече технологии, за да можем да изпълним целта да постигаме повече, повече като използваме по-малко. Председателя говори без микрофон. Nie ma więcej zgłoszeń. Bardzo proszę. Mm. Няма други желаящи да се изкажат, доколкото виждам. Не, госпожа Магинес иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Всички приемаме, че има нужда от повече познания в селското стопанство. Днес обаче имаме достатъчно или много познания, само че те не се прехвърлят към фермерите, така че трябва да се хвърли този мост между научната дейност и прехвърлянето на резултатите от нея към фермерите. Знам, че резултатите на университетите са нещо полезно, а университетите пък проявяват интерес към средствата, естествено. Само, че когато се прави е, някаква научна дейност, трябва да се знае защо се извършва тя. И е, това познание също е много важно, между другото. Благодаря. Госпожа Ханс Гарсия. Всъщност, е, добре е, че взимам думата след госпожа Магине, защото тя каза нещо много правилно можем някакси да се изгубим в лабиринта на познанието и да не можем да прехвърлим това познание е, към е, реалната селско-стопанска дейност. Хоризонталната програма 2020 е за подкрепа и трябва познанието да се прехвърля към агроекологичната индустрия. Сключват се международни споразумения, трети страни проявяват интерес към това, което произвеждаме. За да може да се отчете всичко това, трябва да има по-голяма доза научна дейност, но реална научна дейност, насочена към селското стопанство. Така ще има напредък във всички сектори ако погледнем, например, правилата за происход, правилата за качество или географските указания, там има сериозна нужда от научна дейност. Ние трябва да може да се конкурираме. Ние искаме да има качество. Това е най-важното. Много благодаря. Така приключва списъка с ораторите. Извинете ме, казва председателя, господин Агньо иска думата. Заповядайте. Благодаря. Искам да подкрепя казаното от госпожа Магинес. Надявам се, че ме слуша. Тя получава подкрепа от мен, забележете. И още нещо, което е свързано с научната дейност. Може да извършвате колкото си искате научна дейност, само че плодовете на научната дейност могат да бъдат погребани от зелени активисти, които смятат, че знаят всичко. И точно тук трябва по някакъв начин да се предпазим. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вашето изказване беше твърде критично, но имате право, естествено, да имате определена позиция. Сега ще дам думата на представителя на Генерална дирекция Агри. Заповядайте. Генерална дирекция Research, научна дейност. Поправя се председателя. Господин Хол е тук. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за тази възможност да кажа няколко думи. Вероятно, вече знаете какво е съдържанието на тази нова област с предизвикателство, която се включва в Хоризонт 2020. Имаме увеличение на бюджета спрямо предишната рамкова програма. Всъщност е, средствата са почти удвоени. И това показва, че комисията отчита важността на тази конкретна област. За да откликна на току-що казаното. И за да се опитам да обясня позицията на комисията, ще кажа, че комисията разбира, че трябва да има необходимите механизми, за да може резултатите от точната дейност да се прехвърлят към крайния потребител, независимо дали това са фермери, консултанти или промишленост в по-голям или по-малък мащаб в селските райони. Така че ние знаем, че има такава нужда и съдържанието на пакета всъщност е насочено към научната дейност и към иновациите. Това се вижда и от заглавието. Искаме да решим проблемите от миналото и ще гарантираме, доколкото можем, прехвърлянето в практиката на резултатите от научната дейност. Част от това занятие е всъщност да чуем фермерите, организациите и различните представители на селските общности, за да видим какви точно затруднения и проблеми имат те, когато се развиват. Така че в момента правилата, които се предвиждат, вероятно ще откликнат в по-голяма степен на търсенията и желанията на фермерите и хората, които се занимават с селско стопанство като цяло. Не трябва да се забравя обаче, че в някои случаи ще има възможност за последици, които ще бъдат в по-дългосрочен мащаб. Говоря за известни проблеми, които е, ще се появят след няколко години. Ако трябва да съм по-точен, е, след 3-4 години може да се появи интерес е, от страна на фермерите към някои конкретни аспекти. Ние сме готови да прехвърляме информация, да обменяме информация, като включваме крайния потребител в проекта максимално бързо. Не трябва да забравяте, че нашите научни дейности като цяло са мултидисциплинарни и там участват много различни партньори. Всяка научна дейност, която се финансира от Съюза, се опитва по някакъв начин да комбинира много различни компетенции на едно място, опит, научен от цяла Европа. По този начин се включва цяла палитра от опит, от проблеми. Ако вземем, например, почвите по отношение на тяхната плодородност, може да има известни специфики в Испания, за разлика от Полша, например. И ето защо е необходимо да получим информация от всички кътчета на Европа. Що се отнася до упростяването, да, това е един от основните елементи на новия пакет. Комисар Геган Куин постави едно ясно изискване към новия пакет, а именно на всяка цена да упростим процеса. И това се подразбира в текста на, на пакета. Има много мерки, които са насочени към преодоляването на този сложен характер, който имахме в миналото и за който получавахме много критики. Още нещо важно, за да осъществим тази по-пряка връзка с фермерите, с селската общност, трябва да работим в тясна връзка с колегите от ГД Агри, особено когато става въпрос за партньорството за иновации. И тук виждаме съществени възможности за синергия е, между фондовете за иновации и научна дейност по Хоризонт 2020 и фондовете за развитие на селските райони. Тук очакваме да е, имаме конкретни плодове е, от това сътрудничество и ще има всъщност пряко участие на двамата генерални директори. Те ще управляват заедно, за да може развитието на селските райони и селското стопанство да се облагодетелстват всеки както трябва и по възможност по-равно. Така ще приключа и ако някой има допълнителен въпрос, моите колеги, които са от научната дейност и от ГДА Гри са готови да отговорят. Има ли някакви въпроси към комисията? Искате ли да зададете някакви въпроси на представителя на ГД Инновации или ГД Агри? Тогава докладчика. Благодаря. Да, Съществуват много въпроси. Държа да благодаря за това, че бяха изразени и същите съмнения, каквито и аз имам. Държа да благодаря на комисията за това, че ком... тя съзнава съществуващите проблеми и че търси най-добрите начини да се разрешат те. Остава ни да се надяваме, че ще се намери решение и това и пожелавам за последващата ни работа. И когато този доклад е, се приеме, се надявам, че ще дойдат е, и решения, Надявам се също, че комисията, като намери решение, ще отчете и е, селското стопанство, за да се постигнат наистина възможно най-добри резултати. Благодаря. Благодаря. Мисля, че сега можем да преминем към следващата точка, по-скоро предходната. Нашия гост дали е тук? Да, добре дошъл. Искам да приветствам члена на Европейската сметна палата с добре дошъл. Ще говорим за предложенията за реформата на ОСП. Ще ви дадем само минутка, за да се подготвите и когато сте готов, може да започнете. Okay. please. Thank you Bardzo prosimy Заповядайте, господин Кретан. Е, мерси. Е. Благодаря. Дами и господа депутати, първо искам да ви благодаря за поканата. Поканата да ви представя становището на Европейската сметна палата – по законодателните предложения на Комисията за реформата на ОСП. Това становище се отнася до четирте основни проекто регламента, които характеризират тази реформа. Становището е изготвено възоснова на констатациите на Сметната палата в годишните доклади и в различните специални доклади, представени по тази тема. В настоящото представене ще говоря за 4, по четири точки, То ще се организирам около четири момента. Е, Първата точка засяга упростяването на общата селскостопанска политика. По тази точка искам да направя следната бележка. Първо, комисията е положила усилия да отговори на някои от формулираните съображения от парламента, от съвета или от палатата, или от съда във връзка с упростяването и ще дам два примера относно начина по който комисията отговаря на тези очаквания. Първия пример е въвеждането на режима за основно плащане – всъщност е, две предишно съществуващи е, системи се заместват с една система сега. Това бяха режими, които се прилагаха в е, всички държави членки, включително и в новите членки. Така че това е упростяване. Както знаете, че режима на едините плащания съществуваше в 20 на различни формули, различни модели. И всичко това сега се замества с една единствена система, именно основното базовото плащане. Естествено, че това е напредък по посока на упростяването. Другия пример е въвеждането на упростен режим за малките ферми. По други въпроси, комисията признава проблема и предлага решения, но тези решения според палатата със сигурност ще се окажат трудни за приложение в практиката. И след малко ще ви дам примери. Ще ви обясня какво искам да кажа. По тази причина, най-общо казано, Сметната палата счита, че новото законодателно предложение по ОСП продължава да бъде сложно. И ще дам три примера, за да ви обясня какво е, мислим по този въпрос. Първо, в селското развитие. Предложената рамка запазва шесте равнища на правила – регулиращи тези дейности. Тези шест правила съществуваха и се запазват. От общия регламент от структурните фондове до закон... националните законодателни инициативи, които могат да уточняват условията за приложение на мерките по развитието на селските райони. Втори пример за кръстосаното съответствие. Е, палатата счита, че реорганизацията на законодателната рамка на тази политика за спазване на определени условия, наистина върви към упростяване, защото сме, са намалени разпоредбите, броя на разпоредбите. Но това остава на повърхностно равнище, защото основната част, т.е. обединяването на различните разпоредби е, в е, една, е, е чисто повърхностна промяна. Трети момент. Въпроса за активните фермери. Комисията се опитала в тази област да е, съобрази по-добре помощите, да станат те по-целеви е, за е, селския стопанин и да се разбере точно кой е той. И тук наистина ние споделяме диагнозата на проблема, т.е. трябва да се намери решение да се подпомага по-добре селския стопанин. Обаче ние смятаме, че няма да могат тези решения да се приложат достатъчно ефективно на практика. Оценката на Сметната палата е, че е, комисията може само да се ограничи до едно общо определение на това какво представлява активния фермер и съответно да се остави на комисията конкретното управление на е, това законодателство, за да може то да се приспособи към множеството случаи, към разнообразието на наблюдаваните случаи в практиката. Според нас е на практика невъзможно да се предвиди всички конкретни възможности за упражняване на дейност в такъв общ законодателен акт. Втория момент засяга целта на ОСП, а именно питаме се по-скоро считаме, че законодателните предложения не предлагат ясен отговор на следния въпрос. Какво искаме да финансираме чрез ОСП, чрез разходите по ОСП? В действителност представените предложения остават, както и в миналото, в основната си степен основани на финансови средства по различните помощи и, и, и са по условията на отпускане на тези средства, а не толкова до резултатите, които искаме да постигнем и измерването на резултатите. А именно преминаването от едното към другото, т.е. от една политика на средствата към политиката на резултата е онова, което бе обявено от комисията като цел – и намираме, че тази промяна в насоката не е достатъчно отразена в предложената нормативна уредба. Четири примера ще ви дам, свързани с целта и определянето на истинската цел на ОСП. Ако говорим примерно за преките плащания. Сметната плата установява, че нищо не се казва за целите на тези преки плащания в разпоредбите на регламентите и не само за целите, нищо не е казано, но също така и за резултатите вследствие на тези плащания. А бихме очаквали наистина изрично да бъдат уточнени в текста тези цели и резултати. Втория ми пример е свързан с разпределението на подкрепата между различните бенефициери. Тук също няма никаква специфично определена цел. Разпределението на тази подкрепа ще остане основано, следователно, така както и днес, основно на площ Разбира се, въведени си някои изменения, които уточняват, например, че фермерите от е, районите в неблагоприятно положение и младите фермери ще се ползват от допълнителна подкрепа на хектар. Можем да кажем, че това е някакъв е, непряк начин да се отчетат специфичните положения на фермерите. Но считаме, въпреки това, въпреки тези два примера, които считаме наистина за положителни. Въпреки това Сметната палата счита, че режимът си остава противоречив, вътрешно противоречив. Това вътрешно противоречие вече съществуваше в рамките на единото плащане и се случва така, че от една страна искаме да подкрепим индивидуалния приход на стопанина, а в същото време не се приспособява достатъчно тази специфична помощ съгласно различните специфики. Например, различните разноски на фермерите, когато те произвеждат обществени блага. И именно обществените блага, които очакваме от тях, производството на тези блага съответно струва различно е, съгласно района, където се намират или държавите, в които се намират съгласно местоположението на фермерите, а няма диференциация на помощта съгласно тези различни разноски за производството на обществените блага. Третия ми пример засяга кръстосното съответствие и екологичния елемент, който се предвижда в регламента. Очакваните резултати от кръстосното съответствие и от екологичния състав разбира се, на преките плащания говоря, не са определени адекватно. А именно, от една страна, знаем, познаваме ги, защото съществуват е, научни проучвания, знаем, че има необходимост от мерки, като например определяне на райони с екологичен интерес. Това е предвидено в регламента. Така че това е много важно и полезно. Например, когато става въпрос за биоразнообразие, има много голям брой научни становища, които ни убеждават, че това служи за нещо, но тук няма конкретна цел в регламента. И не се уточнява в регламента какво е очакваното последствие е, на приложението на тези мерки. И последен въпрос в тази част засягам развитието на селските райони. Регулаторната рамка, която определя селското развитие обявява някои приоритети, които обаче са изключително разнопосочни, разнообразни и Сметната палата счита, че тази политика за развитие на селското развитие би следвало да се прицели в по-прости цели и изобщо да бъде по-целово предложението. Третия момент от моето представяне се отнася до надзора от страна на комисията на изпълнението на системите за контрол на селско-стопанските разноски в държавите членки. В държавите членки съществуват два органа, два вида органи, които играят много важна роля. Разплащателните агенции и сертифициращите органи. Когато говорим за разплащателните агенции, както знаете много добре, те са а, акредитирани или лицензирани от държавата членка. Сметната палата счита, че комисията, тъй като тя отговаря на последна инстанция за изпълнението на бюджета, би следвало да може да проявява надзор върху тези органи още от самото начало, без да очаква непременно да се проявят слабостите. Комисията би следвало да може да осъществява надзор на тези разплащателни агенции и по-специално по ефективността и надежността на използваните от тях системи. По отношение на сертифициращите органи. Те не се лицензират или акредитират от държавите членки, те само се посочват от тях. Но комисията и тук използва тяхната работа като сериозен източник за това да се увери че се изпълняват правилно селскостопанските разпоредби. И за това Сметната палата счита, че и тук комисията трябва да играе роля на, на проверител на системите и на резултатите е, от работата на тези сертифициращи органи. И още по тях. Комисията предлага да се разшири тяхната роля отвъд надежността на, на сметките – това е тяхната роля. Те всъщност одобравят счетоводството и сметките на разплащателните агенции. Сега комисията предлага тази роля да се разшири до сертифицирането на законосъобразността и редовността на плащанията. Днес тези органи нямат такава роля. Сметната палата счита, че това ще представлява наистина много по злезно засилване на тяхната роля но сме много изненадани от начина по който намерението на комисията е отразено в проекто регламента. Действително, с проекто регламентът уточнява, че за в бъдеще сертифициращите органи ще издават становище не по счетоводството на разплащателните агенции, но върху декларациите подписани от директорите на разплащателните агенции. И тук настояваме на това. Има много голяма разлика между това да сертифицираш е, е, балансите и да издадеш становище по е, декларациите, подписани от директорите на разплащателните агенции. Според нас този момент трябва да се изясни. Четвъртата част, четвъртия момент. Там става въпрос за нещо малко по-дълго, но пък това е последната точка. Исках да говоря по приключването на сметките и намаляването на плащанията тогава, когато не са събрани всички условия за отпускане на плащането. Сега, по приключването на сметките. Сметната палата установява, че целта на това приключване така както и сега, но това и продължава в новите предложения. Е, целта и определенето на тази процедура, така както е, е, са уредени в момента, е, Значи член 53, например, в финансовия регламент, а пък начина е уточнен в член 42. Но тези два члена днес не се прилагат напълно от комисията. И Сметната палата припомня по този повод, че общата цел на приключването на сметките е да се позволи на комисията да поеме крайната отговорност в изпълнението на бюджета. И в частност при селско-стопанските разходи, защото те се изпълняват, както знаете, под режима на съвместното управление. Така че комисията трябва да поеме тази отговорност за разходите от страна на разплащателните агенции, които са национални органи. За това съществува тази процедура на приключване на сметките. И тази процедура трябва да означава за комисията от една страна, че комисията определя сумата на извършените е, разходи, които се извършват редовно и съответно са е, от европейския бюджет и от друга страна комисията трябва да отстрани всички от тези разходи, които не съответстват на правилата. И сега, тези разходи, които комисията счита за редовни, законосообразни, които счита, че могат да бъдат е, извадени от бюджета, това са годишни суми на, на приети на допустими разходи. Е, тази процедура не е включена като задължение на комисията в регламента. Ние считаме, че това трябва да стане. И пак по приключването на сметките. Сметната палата счита, че нито едно от предложените изменения не е свързано с финансовите корекции, които извършва комисията, за да могат да бъдат е, балансирани е, сметките при приключването. Новата регулаторна рамка въвежда разлика между две области в европейските политики, защото когато става въпрос за структурни фондове, т.е. ФЕДЕР – Европейския социален фонд и кохезионните фондове. Та, когато става въпрос за регламента за тези фондове, той уточнява, че когато комисията предлага финансова корекция с единна ставка, държавите членки могат да докажат, че нарушенията, установени от комисията, са по-низки от това, което налага комисията. Съответно, държавите членки да кажат, не, налагат и ни прекалена корекция. Но този вариант да се успорят тези корекции не е открит за селското стопанство и не можем да разберем защо съществува такава разлика. И последното, което ще засегна, са съображения връзка с намаленията на помощите. Какво означава намаление на помощите? Това са намаления, които комисията може да наложи спрямо теоретичното изчисление на помощта. Защото някои от условията за отпускането не са изпълнени или защото определен фермер се е ангажирал с нещо, но не е спазил достатъчно ангажимента си за да получи помощ, например, в рамките на развитието на селските райони. В този случай комисията може да наложи намаления. Но ние считаме, че тук регламента е много объркан. И по-точно, член 65 от регламента е наистина много объркващ, защото въвежда разграничение, което ни изглежда напълно изкуствено между намаляването на плащането от една страна и от друга страна санкция под формата на намаляване на плащане. Честно казано, не схващаме изобщо разграничаването между двете. Не разбираме всъщност за какво означава санкция и това не е обяснено в регламента. Но, може би, има някакво обяснение, няколко члена след това, член 97, защото там се казва, че санкциите под форма на намаляване на плащанията – не произвеждат последици по законосъобразността на плащанията. Тук също бяхме доста изненадани, защото конкретно какво означава това? Ако добре съм разбрал този член, конкретно това означава, че един бенефициер, който нарушава регулаторната уредба, може да се счита за лице, което има право на цялото плащане и това плащане се счита за законосъобразно, обаче бенефициера ще трябва да възстанови някаква част или цялото плащане. Това е механизма на намаляването на плащанията. И освен това, ще трябва да плати наказания за нарушаване на правилото. Не разбрах смисъла нито на член 65, нито на член 97. Мисля, че тук наистина се налага разяснение. Намаляването на плащанията са основен елемент във връзката с политиката за кръстосаното съответствие, защото именно чрез тази политика се прилага съответната съответното съответствие. Тоест, ако не го прилагате, нямате право на 100% от сумата на предвидената помощ и така комисията ви налага намаляване. Но тези намаления Всъщност, какво иска да каже Сметната палата? Че тези намаления за нарушение спрямо условията на кръстосаното съответствие, извинете, казва оратора, започвам от начало. Задълженията по кръстосното съответствие са законни задължения, като всички останали, които се налагат на всички фермери – за да могат да получат целите суми. И ние мислим, че нарушаването на тези условия би следвало да превърне плащането в несъконосъобразно или нередовно. Но в момента не е предвидено така. Тоест задълженията да отговаряш на условията не са условия за допустимост, за да можеш да получиш прякото плащане. И пак по въпроса за е, съответствието. Установяваме, че общия процент на намаление, който трябваше да бъде поне 3%, сега вече не фигурира в новия регламент. Така че са намалени тези санкции. Ще спра до тук с по-подробните съображение, но в заключение искам да припомня, но вие го знаете, че реформата ще има административна цена. И в частност за държавите членки, защото те управляват разходите чрез разплащателните агенции, и чрез сертифициращите органи, както казах преди малко, а самата комисия в оценката на въздействието счита, че тази административна цена може да се изрази с увеличение от 15% за управлението на преките помощи. Това е доста сериозна сума и палатата установява, че не съществува солидна информация във връзка с това дали тези увеличени разноски могат да бъдат компенсирани чрез повече ефективност. Това е, господин председателю. Съжалявам, че говорих доста по-продължително, но истина обема проистича от това, че разглежданата нормативна уредба е доста обемна. Благодаря ви. Мишел Кретен. Благодаря, господин Мишел Кретан. Много интересна презентация направихте. Становището на Сметната палата беше прието миналата седмица както добре си спомняме. В него има голям брой много интересни елементи и всъщност много от тях бяха засягани и в нашите дебати, в комисията. Ние говорихме, например, за определението за активен фермер, разходите за позеленяване, които ще паднат на плещите на държавите членки. Говорихме за бюрокрацията, която ще се засили от гледна точка на фермерите. Всъщност, вие говорите за неща, които ние вече сме обсъждали. Трябва да чуем сега колегите. Започваме с Елизабет Кьостингер и след това госпожа Раймерс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кретан, за тази оценка, която ни представихте. Благодаря за възможността да обсъдим тези проблеми с вас. Ние сега сме преки участници благодарение на процедурата на съвместно взимане на решение – много хора в нашата комисия смятат, че ако фермерите получат задължението да работят извънредно, да правят все повече и повече, да, да вършат повече работа, това няма да е добре. Днес говорихме с комисар Чолш относно упростяването на ОСП и получихме посланието, че в държавите членки има трудности в смисъл такъв, че комисията изготвя прости правила, но когато те се транспонират в държавите членки, се стига до много голяма сложност. Вие съгласен ли сте? Знам, че в моята държава членка, Австрия, хората внимателно следят проблема и когато става въпрос за спазване е, се следват е, и най-малките подробности. Говорихте за разплащателните агенции, за сертифициращите органи. Аз е, съм съгласна с онова, което казахте относно позеленяването, кръстосаното спазване. Понякога, като че ли се забравя, че кръстосаното спазване е област, е, в която фермерите правят изключително много. Мисля, че след няколко години, ако се съберем пак е, и обсъдим същите тези теми, дори и ние да не сме тук, нещата няма да са се променили кой знае колко. По отношение на партньорските споразумения, трябва да кажа, че тук също има сериозен потенциал за затруднения и може да се стигне до изразходване на средства, които всъщност няма да бъдат оползотворени както трябва. Брита Реймерс и след това господин Рюбикс. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте тук, господин Кретан, за да поясните вашата позиция. Презентацията беше изключително интересна. По отношение на базисната премия и екологичните компоненти, кръстосаното спазване, научихме много интересни неща. В нашата комисия често критикуваме елемента на придаването на зелен характер. Какво се случва? Взимаме едно решение и чак в последствие разбираме какви са практическите последици от него. Представете си, че действаме обратно. Да кажем, че екологичният компонент беше включен във втория стълб, а първия стълб беше стеснен. Това щеше ли да доведе до някаква промяна? Какво смятате вие? На второ място, така наречените дифузни цели в развитието на селските райони все повече и повече се възлага като ангажимент на селското стопанство и е, ми се струва, че тук е, не съществува желанието, коража да се създаде селско стопанство, което да си е селско стопанство, и да се занимава наистина с селско-стопанска дейност, вместо да му се възлагат други дейности. Методите на контрол сега. Аз самата се заминавам с земеделие. Селските стопани не се притесняват от работа, но едно стопанство представлява един много голям бизнес. И за нас е важна продукцията. Ако някой дойде на проверка, то ние трябва да се подготвим. Има регионални инспекции, има национални инспекции. А сега, като че ли ще има и инспекции от страна на Европейския съюз, фермерите искат да има попростяване. От административна гледна точка няма да има такова упростяване, а това е важно. Говорихте за различните нарушения. Има преднамерени нарушения, те се наричат измама, за употреба със средства, но има и други нарушения. Има, ако искате, дори понякога форс-мажорни обстоятелства. Някаква техника може да се развали, един трактор може да се щупи, например. Има много затруднения, които възникват възоснова на капризите на климата, не са резултат от човешка грешка. Има такива елементи, които просто не са написани в законодателството. Трябва да има справедливост.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 Много се радвам, че имаме възможност да проведем дискусия с представителя на Сметната палата. Аз съм от Латвия. И производителите в моята страна често се обръщат към мен с въпроси и очакват ясни отговори. Е, нещата са доста сложни и разнообразни. В Латвия разглеждаме а, е, програмата Хоризонт 2020 и изобщо перспективата е, към на 2020 година. А, перспективата за тях е 52%, което не е никак радващо. Смятате ли, че това разпределение на преки плащания е справедливо? Смятате ли, че то е в съответствие е, с изискванията за равенство по разпоредбите на договора? Сега аз не съм убеден какъв точно обхвата на правомощията на Сметната палата, но а, ме интересува вие в Сметната палата получавате ли писма от селскостопански производители и ако това е така, Какви е, въпроси, с какви въпроси се обръщат те към вас? Благодаря. Господин Рубикс, е, госпожа Магинес и после госпожа Люлин. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Сметната палата за това, че дойдоха да говорят пред нас днес и за доклада. Има обаче някои е, трудности с предния ви доклад. 90-та точка вие споменахте предния си доклад, системата SPS. А, плащанията на практиката да се плаща на производители, които не са активни, е доста разпространено, но също казахте, че е, няма доказателства за това. Това е доста странно изказване, което идва от устата на аудитор. Това ли имате предвид в 90-та точка? Ако сега не можете да разрешите този проблем, надявам се, ще можете в бъдеще. После 12-та точка. Може ли да поясните дали правилно съм разбрала тая, тая част от текста? Дори реформите да, да протекат нормално в парламента и в съвета, държавите членки ще се нуждаят от 12 до 20 месеца след приемането на а, изпълни... разпоредбите за изпълнение преди да въведат новата а, система. Това означава, че не можем да изпълним реформата към датата, която се предлага от комисията. Напълно приемам тревогите ви, свързани, свързани с упростяването. Но може би е добре вече да си зададем следния въпрос. Възможно ли е да упростим една политика, която е преминала през толкова много поредни реформи? И а, в този низ от реформи тя никога не е била проста. Основаваме нещата на а, необвързаните плащания в момента? Възможно ли изобщо да има упростяване? Защото когато чувам думата упростяване, тя обикновено е политически натоварена. Това са обещания, които никога не се изпълняват. Сега по отношение на референтната година, референтните години 2011 и 2014. Интересни са ви наблюденията, ако може малко повече да се спрете на тях. По въпроса за разходите, 89 точка, мисля, че е това. Извинявам се, ако греша на а, разходите за включване на мерки за позеленяване. И така, ако предприемам тази е, инициатива, ще трябва представител на комисията да седи във всяко стопанство и да определя какви ще са разходите и какво плащане да се отпусне. от една страна ползваме груби инструменти, за да създадем една система, с която после да работим. Съгласни ли сте с това тълкуване? Е, че няма начин да се постигне това, което целим по този начин. Но а, благодаря ви за коментарите по отношение на активните производители. Много е полезно това, което сте написали. За нас поне, не знам дали комисията ще е, го приеме, но ви, ние вече разполагаме с дефиниция в регламента. И мисля, че ако променим е, глагола may, ако го заменим с shall, е, ще има по-голяма яснота. Но виждам, че председател се опитва да ме прекъсне, така че ще спра до тук и ви благодаря още веднъж. Благодаря. Имаме много време, не се притеснявайте. Госпожа Люлинг. Да, благодаря, господин председателю. Аз искам да кажа на господин Кретан, член на Сметната палата, че оставам изключително изненадана. Отдавна съм в този парламент, но не помня Сметната палата да се е, държала като е, съвместен законодател, съзаконодател. Съзаконодателите са парламента и съвета. Парламентът и съветът ще решат каква ще е общата селско-стопанска политика, каква е ползата и как изобщо всичко това трябва да, да работи, каква е целта на ОСП. И доколкото знам, не влиза в правомощията на Сметната палата да се занимаваш с целта на ОСП и с всички тези въпроси, които вие повдигнахте. Може би е ваша ролята да се занимавате с разплащателните агенции, с сертифициращите органи, но не вие ще решавате и дори ще коментирате целите на ОСП. Са законодателите трябва да го направят. Вие трябва да контролирате. Не знам дали можете да ми кажете на каква основа искате сега да се занимавате, така както го правите в момента, с определяне на целите на ОСП. Това изобщо не е ролята на Сметната палата. Вие трябва да контролирате, но със сигурност не можете да се намесвате в определянето на политиката. Аз намирам наистина, че това не е във вашия ресор. Сега, разбира се, можете с комисията след това да разглеждате въпросите как по-добре да се управляват, как по-добре да се сертифицират, как по-добре да се контролират е, разплащателни агенции и сертифициращи органи. Обаче, определенето на политиката е от правомощията на законодателя. Лулинг, адесо Мартин Ожлинг, poi Алберт Дес. Благодаря, Мартин Хойслинг е следващия оратор, след това Алберт Дес. въпрос към Сметната палата. Имам съвсем конкретен. Пропуснахте факта, че сегашната реформа означава всъщност увеличаване на административните дейности с 15%, с други думи 15% повече демокрация. Разглеждали ли сте този въпрос? Проверявали ли сте го? И ако да, какви са ви изводите? какво ще се постигне с тези допълнителни 15%, защото за мен е неясно. Как една реформа може да доведе до такова разрастване на бюрокрацията? Както и госпожа Люлинг, мога да кажа, че оценката ви е политическа. Казахте, че трудно е да се измери целта. Аз мисля, че си надвишавате правомощията. Та какво сте правили по въпроса на биоразнообразието, водата, например? Споменахте го мимоходом, но не мисля, че е, имате правомощие, че имате компетентност да оценявате онова, което ние или комисията се опитваме да постигнем. Е, в раздела за системата за контрол, вие е, отправяте критика, по отношение на намаляване на бюрокрацията. Казвате, че има различни е, контролни системи в различните 27 държави членки. Но ако се използват най-добрите практики, най-добрия опит, всъщност би се избегнала прекомерната бюрокрация. но голяма част от бюрокрацията всъщност идва от държавите членки, не толкова от нас в Брюксел. Брита Раймерс каза, че бедните фермери всъщност се сблъскват с все повече и повече е, контролни действия, насочени към тях. Ако един фермер получи само 15% от финансирането си от обществени а, източници средства, а, е, той пак ли трябва да бъде контролиран? Смятате, че това е твърде много. Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря господин Кретан от Сметната палата за това, че ни запознахте с доклада си. Изненадах се малко от изказването на предходния оратор. Е, и аз се чудя дали е, работа на Сметната палата на европейско, баварско или национално ниво да оценява политиката в селското стопанство. Това е наша работа. Ние сме избрани от гражданите. Ваша работа е да проверявате дали контролните механизми действат и доколко са подходящи. Това да. Но един от основателите е, на Сметната палата, доктор Айгнер, би се очудил а, да а, чуе днес казаното от вас. Не мисля, че а, а, той е смятал, че целта на Европейската сметна палата а, би следвало да се меси толкова в целите на европейското селско стопанство. Аз мисля, че задачата на Сметната палата е да проверява доколко санкциите са целесообразни и правилно се налагат. И нещо, което вече казах днес, по друг повод, трябва да диференцираме контролните механизми между два съвсем отделни казуса. Грешка и измама. Трябва да се прави разлика. Защото естествено грешки се случват, това е нещо нормално и те трябва да се коригират. Но а, измамите са нещо различно. Те трябва да се наказват и то по-строго, отколкото в днешно време. Всеки, който се занимава с администрация, знае, че възникват грешки. Но те биват наказвани, сякаш са измами. После самото понятие обща селскостопанска политика. Има огромни разлики в държавите членки. Много сме далеч от общата селскостопанска политика. Може би това, което би могла да прави Сметната палата е да види дали националните цели отговарят на общите цели в, селското стопанство. После кръстосаното съответствие и позеленяването. Аз продължавам да мисля, че по отношение на кръстосаното съответствие е извършен голям правен грях. Аз не съм селскостопански е, производител, но знам, че в селското стопанство се налагат двойни санкции. По сегашно, както по специализираното законодателство в областта, така и по линията на кръстосвено съответствие. Мисля, че санкциите трябва да се уредят по, по по-строг начин, защото не са приемливи двойни, случаите на двойно санкциониране. И накрая, кой контролира Светната палата на този въпрос, ако може да ми отговорите? Господин Яри, след това господин Лавия. Искам да допълня колегите, Сметната палата трябва да се занимава с това доколко ефективно се изразходват европейските средства. По отношение на бюрокрацията, тя съществува насякъде, дори сред фермерите. Не само в администрацията. Ако разплащателните агенции ни казват, че не могат да се справят и системата е твърде скъпа, това би трябвало да ни притеснява. В държавите членки се правят економии и ние трябва да видим до каква степен средствата ще бъдат насочени там, където трябва. Въпросът ми е как системата да стане по-ефикасна. Ако не се лъжа, казахте, че трябва да има една голяма европейска разплащателна агенция и общи правила. Аз се предснявам обаче, че ако има една централна агенция, това ще доведе до още по-голяма бюрокрация. Господин Господин Дес каза нещо важно. Административната работа в държавите членки, административното натварване е толкова голямо, че се повишава риска от грешки. Грешките обаче са различни. Може да има неволна грешка, може да има преднамерена грешка. И когато се стигне до нещо подобно, не фермера трябва да бъде санкциониран, на държавата членка. А бюрокрацията понякога излиза извън контрол. Вие имате ли някакви предложения? Много колеги ви обвиняват, че проявявате твърде е, голяма политическа пристрастност. Как да разсечем този гордиев възел и да намалим административното бреме? И накрая по отношение на определенето на тавани, тук имам сериозни притеснения. Ако от една страна имаме големи ферми и им наложим тавани и компенсираме по някакъв начин разходите за заплати, няма ли да си навлечем проблем? В а, Германия, ако въведем тази масивна административна система, няма да има никаква полза. Ние имаме 30 големи предприятия по отношение на други примери, като активния фермер – някакси целта се размива. Благодаря, господин Яр Джовани и след това Джим. Мисля, че може да се получим от всяка една обмяна на позиции и мисля, че Сметната палата трябва да се използва за проверка, за удостоверяване на някои елементи от предложението на комисията. Опитваме се да намалим тази пропаст между преднамерената измама и неволната грешка – Има някои елементи свързани с позеленяването, например сидбооборота, оборота, много често става въпрос за мерки на малка площ. Когато говорим за малки площи, по-лесно се допускат неволни грешки. Ако имаме 100 квадратни метра, на тях чисто процентно погледнато е по-лесно да се направи грешка. Така че се чудя дали няма да имаме в крайна сметка обратния ефект. Когато става въпрос за тази разлика между измама и неволна грешка. Сметната палата говори за опростяване. Всички искаме да има опростяване и средства, които да доведат до опростяване най-вече за малките стопанства. Няма ли да е възможно, когато става въпрос за премиите, е, базирани на единица площ, е, да има някакви разлики, тъй като сега се казва, че няма да има вариации. Всяка година от е, фермите се очаква да подготвят хиляди документи и това време, което фермерите изразходват за попълване на документи, може да се използва за съскостопанска дейност. Не може ли да се осигури някаква последователност? Е, да има орган, който да се занимава с нещата не само на годишна основа, а на многогодишна основа. Ако няма структурна промяна в типа земеделска дейност и ако профила на фермера не се променя. Тоест, говори за един многогодишен подход. Благодаря, Джовани. Джим, последния оратор. Добре дошъл на представители на Сметната палата. Аз споделям притесненията на някои от изказалите се до сега. Някои казват, че от дълго време са тук и са виждали много членове на Сметната палата. Аз не съм от тях. Не мога да кажа дали вашата позиция е правилна или грешна. Може би нещата се променят, може би се появява нов сценарий. Какво смятате вие за тези 15% допълнително по отношение на административните разходи. Европа е много различен континент, голям, многообразен. Всеки път, когато пътувам от Брюксел към Страсбург, е, виждам, че полетата във Франция са много по-различни от тези в моята страна. Сметната палата, между другото, ни наложи една глоба от 120 милиона е, съвсем скоро. Клатите глава. Е, имаше време, когато Полетата в Ирландия. Ирландия беше всъщност една страна и полетата бяха различни. Шотландия, Уелс, там също има санкции. Можем ли да продължим да налагаме на хората единния подход? Няма да използвам думата упростяване, защото не искам да всявам смут, но като говорим за гъвкавост, трябва да може да има някаква степен на гъвкавост. Средствата трябва да се използват по най-добрия начин. Никой не иска да има злоупотреби. Това е ясно. Но трябва да има някакъв вид гъвкавост. Моля, не ме тълкувайте погрешно. Аз е, нямам тук е, някакви е, корисни цели, но може би вие като член на Сметната палата нямате правилната представа за живота на онези, които се опитват да приложат на практика правилата, които идват от Брюксел. Това е моята откровена позиция и аз се надявам, че ще ме чуете. За първи път имам възможност да говоря с член на Сметната палата. Обещавах си преди, че ще говоря открито, е, няма да шикалкавя. Благодаря ви за тази възможност и за това, че дадохте вашата позиция. Благодаря на всички колеги. Преди да дам думата на Мишел Кретан, може би комисията иска да каже нещо. Колегата Пачеко. Мерси, мерси, мсир президент. Е- благодаря, господин председател, и благодаря на господин Кретен за изложението му. Ние винаги отчитаме много внимателно становищата на Сметната палата по всички аспекти, свързани с доброто управление на бюджета. Тук приветствам факта, че Сметната палата признава усилията на комисията в няколко области. Няма само предложения и критики, има и признаване на усилията по посока на упростяването чрез по-целеви помощи, чрез факта, че сляхме двата режима – за плащания и също така, и това е много важно, чрез въвеждането на упростен режим за дребните фермери. Сметната палата гледа положително и на мерките за младите фермери. Държа да го подчертая. По отношение на изказаните съображения по сложния режим. Три примера бяха дадени. Първо по е, развитието на селските райони. Бих казал, че сме развили също, и това е много важно, обща стратегическа рамка, която се прилага към всички структурни фондове. Така че от тук нататък селското развитие ще се вкорени в една по-последователна рамка – мисля, че това е много е, важно за подчертаване в случая. Сега за кръстосното съответствие. Мисля, че сме намалили броя на изискванията и мисля, че това е по посока на упростяването. Но съществуват е, доста различни цели, които е, в които се прицелваме чрез това кръстосано съответствие и за това не можем да си спестим някои критерии и стандарти. Сега, по е, санкциите и наказанията, аз поделям становищата на много депутати, включително на господин Дес. Тук не става въпрос за допустимост. Според нас не трябва да се накажат всички преки плащания, които се отпускат на стопанина, а просто когато стопанинът не спазва някои правила, да му се наложи някакво наказание. Всъщност така стават нещата и днес. И сега нещо много важно за активния стопанин. Мисля, че тук, сега, ние не сме се затворили в някакъв аутизъм, изслушваме много внимателно всички изказани критики на нашето предложение. Но какво предлагаме ние? Целта ни е само стопаните, които са дейни, които са активни, да могат да получават преки плащания. И това е по посоката на препоръките на палатата. И съм убеден, че това е и по посока на становищата на Европейския парламент и е в полза на селското стопанство. Но сме развили също така предложения, които се критикуват, защото носят повече национално административно бреме. Обмисляме в момента альтернативно решение с, чрез отрицателен списък. Впрочем, господин председателю, по посока на някои от идеите, които се появяват и във вашата комисия, може би това ще е решението. Отрицателен списък. В момента, в който определено стопанство счита, че трябва да се счита за селско стопанство, трябва да докаже това. И по този начин административното бреме ще отпадне. Вместо предварително да се проверяват всички условия, ще се извършва проверка само в случай, в който някой, който е в отрицателния списък, претендира, че има право да е, бъде допуснат. Така че продължаваме да обмисляме как можем да упростим такива важни моменти. Сега по въпроса за разпределението на помощите. Мисля, че госпожа Магинес отговори на въпроса по напълно ясен начин. Нямам какво да добавя. Щях да кажа абсолютно същото. Сега по, във връзка с разплащателните е, органи. Считаме, че тук става въпрос за рамка, е, наречена съвместно управление, споделено управление с държавите членки. Именно държавите членки трябва да извършат определена част от работата, а ние съответно да извършваме одит чрез е, годишни доклади. Ако има някакви разлики с финансовия регламент, ще сме готови, разбира се, да разгледаме нещата и предварително съм говорил за това с господин Кретен. Ние смятаме, че нашата система е вече доста подобрена вследствие на опита ни. Това са, господин председател, предварителните ни бележки по този доклад. Така ни, че следим доклада много внимателно и сме на ваше разположение да отговорим и на други въпроси. Благодаря. E eh, Благодаря на комисията. И сега, ако няма други желащи желаящи да вземат думата, давам думата на господин Кретан. Благодаря още днес, че ни отделихте от е, времето си, за да ни запознаете с доклада на Сметната палата. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Не знам дали съм в състояние да отговоря на всички поставени въпроси, но ще се опитам все пак. Може би трябва да започна с е, нещо, което се появи от много страни. Може би трябва да дам някои общи обяснения – по въпроса на политическия упрек, дали Сметната палата се занимава с политика, с селско-стопанска политика. Отговорът е не. Никога не сме имали намерение да заместим комисията в неговата законодателна роля, роля на инициатор, нито изобщо в ничия роля да се приема законодателство. Но все пак се налага да говорим за някои неща. Казвате ми, искате да определяте целите на ОСП. Не. Или много зле сте ме разбрали. Вероятно, аз съм виновен за това. Но никога не съм казвал каквото и да е било по насоката, която трябва да възприеме ОСП. Просто казах, че ако няма цели, е много трудно да се оценят резултатите. Само това казвам не съм казал какви трябва да бъдат целите. И повтарям казаното преди малко. Погледнете регламента по преките плащания и вижте дали виждате вътре някакви цели. Те просто не са изказани в регламента. Аз не съм казал какви цели трябва да бъдат въведени. Просто казах, че няма цели в него. По същия начин за селското развитие. Всъщност това беше обратното положение. Там има цели навсякъде. И в нашия доклад ние сме ги изказали на страница и половина. Естествено има противоречие между тези цели, не са ясни нещата, доста са объркани. И какво казах? В областта на развитие на селските райони целите трябва да бъдат упростени, и да бъдат по-целево изказани. Но не съм казвал какви са тези цели, така че отхвърлям всички тези обвинения, обвинения в кавички, но да речем отхвърлям всички тези изказани мнения, според които Сметната палата искала, видите ли, да се намесва в някаква област, която не е нейна задача. Просто наложи ни се и това наистина е право на Сметната палата да даде становище по големите предложения на комисията, които имат финансови последици и да даде становището си на парламента. Този доклад е само становището на Сметната палата, което се предоставя на парламента, на комисията, на бюджетната комисия по някакви регулаторни мерки. Например, аз не мога да дам отговор на господин Рубикс. Ако добре съм разбрал въпроса му, той пита дали е, намирам че по-низките плащания на Латвия са оправдани или не. Аз не мога да отговоря, защото единствената ми цел е да знам дали те се изчисляват според правилата, предведения от Европейската нормативна уредба. Така че искам наистина да уточна това. В нито един момент, надявам се наистина, че този път съм ясен, в нито един момент не съм изказал политическо становище по това какво трябва да представлява ОСП. Но ако искаме обща сълско-стопанска политика и ако искаме да можем да измерим резултатите, то тогава трябва да определим цели и да определим критерии, показатели за резултатите. Същност, само това казвам. Тези цели и показатели за резултати не се откриват днес в нормативната уредба, каквато се предлага. Искам да разсея една втора грешка, повдигната от някой от вас. Измама или грешка? То е преднамерената грешка или само грешка. Може би ще ви разочаровам, но Сметната палата не прави разграничение между двете. Сметната палата няма за цел, а и няма право да преследва измамниците. Не Сметната палата преследва измамниците. Ако случайно в течение на нашите проверки ние се сблъскаме с измами, Нашата отговорност е следната. Да запознаем тези факти за нарушения, да запознаем националните органи с тези факти, защото Сметната плата не преследва затова Сметната палата не разграничава преднамерените нарушения от непреднамерените. Ние само се уверяваме, че определени разноски произхождат от европейския бюджет, а не би трябвало да бъдат понесени от европейския бюджет. Ние не се интересуваме от това а, дали а, те правилно са попаднали като разноски по европейския бюджет. Тоест, ние не, не правим разлика между измама и грешка. Когато се срещаме с някаква измама, ние наистина я обявяваме на националните съдебни органи, съобщаваме я, но ние не можем да установяваме отговорността. Нашия проблем е да установим дали финансовите документи и в частност сумата на разноските, които се представят на парламента, да, тази сума дали е установена законосообразно или не. И, например, за да отговоря в скоби на господин Николсън, Сметната палата никога не е налагала на Северна Ирландия глоба от 120 милиона лири, защото Сметната палата няма право, просто не е възможно Сметната палата да налага глоба. Това не е нашата роля и това не е в нашите правомощия. Може би сте е, говорили за някаква финансова корекция, която се налага от комисията, но във всички случаи е, не Сметната палата ви е наложила е, глоба от 120 милиона лири. И така, след като направих тези пояснения, ще се опитам да отговоря на някои от бележките. Ще се опитам да го направя поред. Първо на госпожа Кьостингер. Дали източник на осложнение на регулаторната уредба се намира в държавите членки? Отговорът сигурно е да. Защото той нормално законодателната рамка на Европа оставя известна е, свобода на преценка на държавите членки, за да могат да приспособяват общото законодателство към специфичните условия на държавите членки. И това, разбира се, ми позволява и да отговоря и на господин Никълсън, който ми зададе въпрос по същата тема. Дали едно и също правило може да се прилага към всички. Не, едно и също правило не може да се приложи към всички. Ще ви дам пример. Например, с кръстосното съответствие. Знаете, че има два е, вида условия. На английски става въпрос за SMA и от другата страна ГАЕК – Значи, едните условия ГАЕК се определят на равнище държави членки. Държавите членки определят ГАЕК, а не комисията. Да, действително държавите членки могат, в този пример, говоря само за пример, но има и други, могат на равнище определен на ГАЕК да добавят много други осложнения при определянето на кръстосното съответствие. Това ми позволява още веднъж да отговоря на въпроса дали има такава свобода на преценка, някаква свобода на самостоятелност на държавите членки, за да приспособяват общото законодателство към специфичните условия на всяка държава. Да, такава свобода съществува и ви дадах пример именно с ГАЕК. Ако помисля малко, сигурно ще намеря и други примери. И така, да, сложността и осложняването проистичат до някъде и от този факт, от факта, че държавите членки добавят законодателни разпоредби към общностните разпоредби. Добавят национални разпоредби към общностните разпоредби. Това сигурно е така. Но ние не мислихме специално за това, когато казахме, че законодателството по ОСП остава прекалено сложно. Това е един от елементите. Тоест, националното законодателство е един елемент от тази сложност, но не единствения. Както преди малко обясних, когато говорим за развитие на селските райони, имате 6 различни слоя пласта на законодателство. И националното законодателство всъщност е последния слой, последния пласт над него има още пет други. И, и това са общностни елементи. Там също би могло да бъде въведено упростяване. Сега след като казах това, вярно е, че въпросът с упростяването е доста деликатен. Защото имате добро и лошо упростяване. В рамките на кръстосаното съответствие, ако не можете да имате разпоредби по кръстосаното съответствие, ако не са до някъде в подробности, т.е. трябва да има някакво подробно описание за режима за използване на водата, за опазване на почвите, съдържанието на нитрати в е, въз, възможно използваемите торове или изхвърлянето, изхвърлянията с много голям процент на нитрати. Всичко това, разбира се, не може да се упрости, защото наистина е сложно. Но просто начина на упростяване тази област е да се изрази ясно, така че селските стопани да знаят при какви условия се ангажират за кръстосното съответствие, поне за тези, които се ангажират по този път. Има една част, която е задължителна от кръстосното съответствие за всички и там нататък имате вече агроекологичните мерки, които е, са факултативни и са на доброволни начала. Та това много богато е, общо тяло от условия наистина не може да бъде много упростено. Е, и от това следват и по-сложните разпоредби. Но, когато говорим за СМА, днес те проистичат от 18 различни законодателни текста. Може би Можем да ги опростим, ако ги подредим много по-ясно, по, по области, както казах преди малко, например, водата, почвите, торовете и така нататък. И вместо да разполагаме с 18 различни текста, които трябва да консултираме, нека ги съберем простичко, подредено в някаква логична законодателна рамка. Ето това е мярка по упростяване. И тази мярка ще е съвместима с необходимата сложност на самата тема. Дали позеленяването трябва да бъде по първи стълб или по втори стълб? Веднага ще ви кажа. Това е политически въпрос, това не е въпрос за мен. Тоест, сметната палата не може да решава дали зелените мерки по ОСП трябва да бъдат в мерките по първи стълб или в мерките по втори стълб. Днес позеленяването разпределено между двете, съществуват задължителни мерки за всички и има по-специални мерки, които са в рамките на плановете за селското развитие, в рамките на агроекологичните договорености и така нататък. И това са мерки по втория стълб. Просто бих казала, ако разбира се не ме опрекнат, че се занимавам с политика, не ми изглежда нелогично да разполагаме с една обща основа на, на, на зелени мерки, в ОСП, е, наложителни за всички, независимо от района и от дейността. И оттам нататък втори елемент на зелени мерки с повече е, изисквания, че специално възнаградена допълнителна дейност, които да се е, които мерки съответно да са предмет на договереност. Така че не ми изглежда лошо това решение да има един общ, е, общ фундамент на задължителни мерки и оттам нататък нещо е, на доброволна основа. Вярно е, че има едно силно натрупване и напластяване на проверки различни проверки по един единствен селски стопанен. И това се случва особено силно в федералните държави, защото там имате контрол и от страна на лендерите, после федералната проверка и оттам нататък е, комисията и отгоре, да речем, и сметната палата. Така че в една година, ако наистина има големи проблеми, едно единствено лице може да претърпи пет различни проверки в собственото си стопанство. Мисля, че нямаме такъв пример, но на теория би било възможно. Наистина има такова натрупване на проверките. Тук също би могло да се предвиди, но аз не мога да ви предложа решение, да се предвиди силно намаляване на проверките. Ако, например, всяко едно равнище на проверки можеше да се опира на извършените проверки на по-низките нива. Ако сме сигурни, че проверките се извършват добре, например, за Европейската сметна палата, ако ние сме сигурни, че проверките от страна на сертифициращите органи се извършват правилно, ние можем да се опрем на тези проверки и само да се уверим, че самия орган работи добре и съответно да поемем заключенията от техните проверки. Има наченки тази посока, но все още не сме стигнали до това днес. Съжалявам. Госпожо Магинес, трябва да призная, че не разбрах добре смисъла на вашите въпроси. Вие говорихте за член 12, не по-скоро за параграф 12, от е, нашето становище, ако добре съм ви разбрал. Въпроса за времето за приспособяване на агенциите. Да, действително, мислим, че разплащателните агенции И така, пълния режим на тези разплащателни агенции ще е, бъде познат само тогава, когато се прилагат регламентите и тогава, когато мерките, т.е. по-низкото ниво, актовете за приложение бъдат прияти от комисията. Т.е. това няма да стане веднага. Ще остане малко време на агенциите да се приспособят и наистина е възможно да имат нужда да да започнат работа по управление на новата регулаторна рамка след края на 2013 година. И понеже засягам тази тема, искам само да кажа една дума по въпроса за 15%. Някой ме попита дали знам какво е включено в тези 15% и дали тези 15% са проверени от палатата. Не, няма проверка от страна на палатата. Тази цифра, 15%, е предоставената цифра от комисията в оценката на въздействието. В различните документи, които са ви предоставени, комисията, тъй като е задължена да го прави, задължена е да оцени е, финансовите последици на мерките, които предлагат. За това е, комисията е счела, че около 15% от е, днешните преки разноски по управление ще бъдат необходими в повече. За сега Сметната палата не може да проверява тази сума. Ще го направим през 2014, и 2015 или 2016, тогава, когато мерките влязат в сила. Но при все това е напълно ясно, че новият режим ще доведе до допълнителни разноски. Ще ви дам един пример – ако сертифициращите органи са задължени не само да издават становище по надежността на сметките, но и върху законосъобразността и редовността на всички изделки, е, довери до е, счетоводните баланси. Това означава, че ще им трябва повече хора, че ще трябва да извършат повече работа и съответно, че ще струва повече. Не виждам друг начин. Можем да се опитаме наистина да сведем до минимум тези разноски, но в всички случаи ще струва повече, защото ще има повече работа. Параграф ce que. 9. Съжалявам. Параграф 9. Просто не намерих преди малко. Какво се говори в параграф 9? А, не, параграф 90. А, окей. Okay. Uh... Okay, so, yeah, please. Sorry. Just perhaps you could write to me. Може да ми напишете отговора си. Струва ми се странно, че един аудитор е, би казал, че един проблем е широко разпространен, но в същия параграф се казва, че нито посетените държави членки, нито комисията имат точна информация относно това, което е широко разпространено. Така че как може да се прави такова изявление? Всъщност, вече говорихме по този въпрос. Можем да правим такова изказване, защото всяка година посещаваме много различни държави членки, голям брой ферми. И това не е нещо, на което ставаме свидетели от време на време или рядко. В много стопанства, които сме посещавали, е, сме ставали свидетели, няма да давам конкретни примери сега, но има доклад с а, е, такива примери, цял списък от примери. Няма нужда сега да повтарям нещата, значи летища, железопътни компании, голф компании, природни резервати, различни спортове, места за отдих. И това сме го виждали навсякъде. Казваме, че е широко разпространен феномен. Как да придадем количествено изражение? Ние нямаме ресурси за нещо подобно. Не можем да го направим. Uh, okay, can I, can I stop here? Or... Мога ли така да приключа? Да. Разбира се, казва председателя. Благодаря, господин Кретан. Мисля, че дебата беше интересен, поне аз така смятам. Ако няма други коментари можем да кажем, че така приключваме работата на комисията за тези два дни. 8 май, 3 часа след обед, ще заседаваме отново. Моля координаторите да останат, защото ще имаме среща сега. Благодаря на господин Кретани на Сметната палата.